с вируса Ебола, пулките в дългосрочен план. Първо даваме думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Първият случай на Ебола в Европейския съюз и в Съединените щати бързо вся паника в съответните общества. От март до септември 2014 година, когато е, хиляди е, бяха вече загинали от тази болест в Сиера Леон, Либея и е, Гвинея, е, тази криза е, придоби системен характер. Е, първо, поради е, е, липсата в световен мащаб на правилно е, управление на процесите, най-сетне Световната здравна организация осъзнано късно отговорността си. На второ място, е, бедността, в която се намират е, трите страни най-вече засегнати от кризата. 80% живеят в крайна бедност, не повече от 4 години средно трае участието на децата в формалното обучение а прочем и а, а, ползата, а, извинете, и помощта от страна на Европейския съюз за тези страни би могла да се усъвършенства те първо. Действието на Европейския комисар Силианидес като координатор на хуманитарните действия в края на краищата промени баланса и даде възможност за осезаема подкрепа от страна на Европейския съюз. Що се отнася до полуките, които биха могли да бъдат извлечени от кризата, нека кажем, че първо, изключително, изключително е проявен ангажимент е, от страна най-вече на, на Червения кръст, на, на е, е, лекари без граници, заслужава висока оценка и възхищение. Борбата, впрочем, срещу ебола коства живота на близо 500 медицински работници. На второ място, международната общност най-сетне се разбуди е, и е, упражни натиск върху фармацевтичната промишленост е, за бързо, както и стана, намиране на вакцини. На трето място, не могат да бъдат изоставени здравните системи в развиващите се страни е, имайки предвид, че публичното финансиране твърде често е, се насочва към съвсем други приоритети. На четвърто място трябва да се реши край на краищата кой отговаря за научно-изследователската и развойната дейност е, в фармацевтиката за борба с редки заболявания. И ако се отнасяме небезразлично към всичко това, не можем да седим с кръстени ръце. Европейският парламент категорично застава зад становището си в доклада, прочим в съгласие с комисаря Стилянидис крайно спешно е от тук нататък да се работи за възстановяване на здравните системи на трите споменати от мен страни в Африка, както и за общото им економическо развитие. И най-сетне Европейският парламент е, от години вече е, настоява поне 20% от е, чуждестранната помощ от страна на Европейския съюз да бъде насочена към развитието на е, основните социални дейности в е, развиващите се страни, най-вече здравеопазването. Най-сетне не можем да отслабваме усилията си е, да преодолеем един вирус, който е трудно контролируем, който вече мутира и трябва да работим и, и за напред да гарантираме достъп до медицински грижи на всички нуждаещи се, да съдействаме за развитието на развиващите се страни, в случая Африка и най-вече в областта на здравеопазването. Благодаря. Благодаря ви, колега Георенц. Е, господин Стилинидис, комисар от името на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския парламент. Комисията приветства горещо доклада на Шаро Геренс. Много сърдечно благодаря на господин Геренс за неговата работа. За това, че се е посветил именно на борбата срещу ебола. По време на периода, в който той работи по темата, е, работихме в чудесно е, сътрудничество, за което му благодаря. Европейският съюз разполага с специални възможности за предлагане на медицинска помощ, за постигане на устойчивите е, цели, за целите на устойчиво развитие. Естествено, когато става дума за толкова страшни епидемични заболявания, трябва да сме в състояние да овладяваме епидемиите. Това а, обаче не се отнася в случая с Ебола. Независимо от всички усилия, ние не успяваме да овладеем епидемията и, тя продължава да а, върлува, тъй като а, вирусът все още е а, жив а, и поразява хората. Така че а, ние би трябвало да спрем а, развитието на болестта. 2 милиона евро бяха отпуснати от Европейската комисия само като отговор на потребностите от изследвания, за да съберем и познания във връзка с вируса Ебола. И е, комисари е, е, участваха на е, съответните заседания в Люксембург, които разработиха е, препоръки за е, е, противодействие на вируса Ебола. Е, до края на годината е, ние проведохме много дискусии, включително и на заседанието на Г7 на което а, имаше представител на комисията и а, обобщавайки всичко, което м, бе казано и направено, а, мога да кажа, че действително а, работим за а, създаване на необходимите санитарни и медицински условия, така че да покрием изцяло в света огнищата на ебола чиста вода, е, медицински грижи. Това са основните елементи, които са изключително важни в борбата срещу ебола. Необходимо е, естествено, устойчивост, резистентност на вируса. Е, и по този начин ще можем да е, преодолеем кризата. Кои са полуките, които извади Европейския съюз от кризата? Има много сфери, които са в нашата сфера на правомощията ни, на ангажиментите ни. Ние е, можем да се погрижим е, не само за е, спешна помощ, не само за създаване на условия за е, устойчивост, е, е, за устойчиво развитие, но и предоставяме здравни е, грижи е, в е, центровете по епидемиология и съответните изследвания, но ние също времено работим с здравни работници, с медици от различни краища на света, от различни държави и в крайна сметка ние все още не сме постигнали е, целта си. Така че ние държим да има глобална система за спешна медицинска помощ в подобни случаи. Е, това е, естествено е, не би могло да стане без съответната подкрепа от страна на СЗО, както и без създаването на необходимите законови разпоредби относно здравеопазването. Така че много бързо е, трябва да могат да се овладяват подобни епидемични е, явления. Трябва да се работи с националните органи и да се използва системата за докладване и е, реакция на европейско равнище. Второ, Европейския съюз се ангажира да извърши подсилване на здравните системи защото очевидно в този случай ние не работихме достатъчно на широко. Затова трябва да се подсили националния капацитет. Да се предоставя здравни грижи за всички и контрол при епидемии. Трето, най-слабите е, здравни системи се оказва, че имат сериозен недостиг на средства. И е, домаш финансирането от самата страна не е достатъчно. За това трябва да има подготовка и минимално ниво на финансиране на публичното здравеопазване. 40 страни разходват по-малко от 30 щатски долара на глава за здравеопазване. Това са съвсем реални цифри. И затова комисията и страните членки трябва да програмират по-стратегически здравните грижи, никой да не изостава и да може да се сложи акцент върху страните, които са под минималната граница на финансиране, да помислим как можем да направим по-ефективна колективната програма за обществено здравеопазване. Комисията и страните членки трябва също така да подкрепят и едни обединени е, начинания за научни изследвания, за да може да се покрият и белите петна е, в е, предотвратяването на бъдещи подобни епидемии. Трябва да се подсилват на националните системи и да се търси сътрудничество при борба с разните болести. Това е много важен инструмент за координиране на финансирането при научните изследвания. Благодаря. Нидис, е, spricht nun im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Herr Kollege Juarez Diabauns für eine Minute. Благодаря, господин председател. Точно както и с кризата с бежанците, едната реакция на Европа по отношение на ебола беше закъсняла. Няколко държави членки реагираха, другите държави обаче не реагираха по никакъв начин, така че Европа няма с какво да се гордее тук. Има полуки, които трябва да извлечем. Имаме нужда от откровен, но и строг анализ на онова, което сме направили, особено след информацията, която беше дадена от лекари без граници. В първите няколко месеца на епидемията имаше голяма пасивност и ето защо този вирус се разпространи толкова бързо. Тази епидемия от ебола демонстрира колко са слаби и неефективни системите на здравеопазване. Имаме нужда от глобална система за научна дейност, за разработване на вакцини и трябва да задълбочим своето сътрудничество в областта на развитието. Благодаря. Искам да помоля всички да не задават въпроси с синя карта, защото много изоставаме. Ще дам думата на господин Понга за една минута и 30 секунди. Господин председател, колеги, най-напред искам да благодаря на колегата Горе с неговата работа по доклада. Това е много важен доклад който извлича поуки от голямата санитарна криза, която а, донесе над 11 000 жертви. Тази криза осветли а, системните слабости на развиващите се страни по отношение на тяхните здравни системи. Много важно е ние а, сериозно да увеличим помощта, която даваме на развиващите се страни, за да могат те да създадат системи на здравеопазване, които да работят по-добре. Става дума за инфраструктура, за здравно оборудване, а също така и за медицински кадри, които трябва да бъдат подготвени, за да могат да отговорят на нуждите на кризата. Не по-малко важно е да се подчертае в доклада необходимостта да се подобри управлението в развиващите се страни. Колкото по-дезорганизирана е една страна, толкова повече е, жертви дава при една подобна епидемия. Макар и броят е, на е, заболените е ограничен в Гвинея, Сиера Леоне и Либерия са декларирани, бяха обявени от СЗО за свободни от ебола, трябва да се направи още повече, за да се помогне на развиващите се страни да могат да се избегнат бъдещи епидемии. Благодаря. Благодаря. Господин Майден. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Сега има затишие, но то е измамно. И в Сера Леоне, и на други места се отбелязват отново заболявания от ебола и последици за тези, които са оживяли след заболяванията. Изключително важно е, е тук е, да очертаем дългосрочните полуки от кризата с Ебола. Ключов момент и затова и благодарим е, то, на Чарлз Гьоренс. Либерия, Гвинея, Сиера, Леоне. Изключително е важно да се изгради капацитет е, на здравните служби в тези страни, както и в други страни в региона. Твърде се забавяме, когато трябва да реагираме при кризи, както се случва сега и с бежанците. И е, е много важно сега да осъзнаем, че трябва да имаме системи, които да могат на време да реагират. Е, превенцията, безспорно е най-добрият начин да се реагира. Е, квартета от Тунис получи Нобеловата награда Не трябва да забравяме всички здравни работници, които помогнаха да се справим с кризата от Ебола. Те заслужават подобно призвание е, наградата, е, Нобеловата награда. Отново благодарности за докладчика за тази толкова важна тема. Господин Герике, господин комисар Стелианидес, това, което научихме след е, кризата с вируса Ебола е следното, че трябва да се укрепят системите на здравеопазване, за да няма други такива кризи. Африканските ни колеги от е, АКТБ смятат, че ако се появят нови епидемии, няма да сме по-подготвени отколкото в случая с Ебола. Ето защо трябва да работим с африканските държави. Трябва да има центрове за бързо действие и необходимата инфраструктура за справяне с проблема трябва да може да бъде разгърната в рамките на 24 часа. Изтичането на мозъци от Африка трябва да спре. Имаме нужда от лекари, не на последно място в селските райони. Трябва да слушаме и майките, защото те знаят кое е най-важното, що се отнася до хигиената на децата. Благодаря, госпожа Санчес, за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, дами и господа, преди всичко искам да поздравя докладчика за добра, добре свършената работа. епидемията на ебола повали близо 12 000 жертви. И трябва да се каже, че съкръщенията на финансирането на международните институции в тази част на Африка от Международния валутен фонд влошиха положението. беше подчертано, че епидемията до голяма степен се дължи на липсата на достатъчни ресурси за нейното предотвратяване. Значи, необходимо е да се изградат сериозни системи за здравеопазване в тези страни, за да може да се проведе успешна борба с една бъдеща епидемия. Госпожа Хълбух. Благодаря. Ние, зелените, искаме да благодарим на господин Гьора за доклада. Приветстваме го, защото има много какво да се получим от това, което се случи в миналото с кризата Ебла. Доклада призовава да се действа по-гъвкаво по ред проблеми, включително свързани и с авторски права. Много по-гъвкави трябва да бъдем, е, когато се защитават и правата на хората в развиващите се страни. Тези страни трябва да имат възможност да използват максимално гъвкаво и ефективно своите ресурси. Естествено, тук трябва да упоменем и социалното неравенство. Трябва да призоваваме за повсеместна здравна, здравни грижи навсякъде и това да се случи на действие. Нека да не забравяме, че в момента в Европа се очертава също криза и трябва да можем да работим. Господин Гил говори без микрофон. Благодаря. Използвам възможността да благодаря на всички местни организации и НПО, които положиха много усилия по време на тази криза. Те демонстрираха и голяма доза кораж. Мисля, че трябва да критикуваме и медиите за начина по който разглеждаха тази криза като сензация и увеличиха своите рейтинги. BBC, World News използва една програма, която в крайна сметка беше отвратителна по своя характер. Опасявам се, че в подобни ситуации можем да намерим решението само ако намерим причините, а не симптомите. Дългосрочни кризи от този род могат да се избегнат, когато хората в най-бедните държави станат по-богати. Европейската политика в областта на рибарството отне поминъка на най-бедните хора в Африка. Премахнете тези нелепи споразумения за търговия и за рибарство с най-бедните държави. Дайте възможност на хората да получават повече пари, да живеят в по-добри условия и ще видите, че подобни кризи няма да има. Господин Шафхаузер за една минута. Уважаеми колеги, господин комисар, ние не се боим да станем за посмешище. Съгласен съм, няма да е страшно, ако станем за смях. Ние сега се събуждаме е, установяваме, че 12 000 души е, бяха покосени от ебола и още много други засегнати. Ами какво да кажем за маларията? Това са милиони, които са засегнати всяка година, но ние не говорим за маларията. И много лесно е, обаче, маларията да бъде лекувана. Има медикаменти, които не са скъпи, които са много ефикасни, но ние, нас не ни е грижа. Въобще не се страхуваме от тази епидемия. А, говори се за план Маршал, а, кой обаче ще го финансира? Милиони бяха хвърлени за спасяване на банките, а нищо не даваме за развиващите страни, нищо за Африка. Сега, господин Вента, за една минута. Господин председател, господин комисар, епидемията от Ебола засегна най-много три е, страни в Африка и показа колко бавно реагира международната общност и Световната здравна организация най-вече. Също е, местните е, здравни системи е, имат сериозен достиг на средства и възможности да се справят с подобни здравни катастрофи. Това засяга и сигурността на целия район. Международните организации бяха много по-ефективни за, при закрилата и лекуването на болните. Необходимо е да се установи платформа за диалог и сътрудничество с местните власти. Трябва да има възможност за разпространяване на информация. Хората не следва да се боят да поискат здравни грижи. Страните членки от Европейския съюз работиха за, форм... за хуманитарна помощ, но тяхното участие трябва да е по-ефективно. Във всички случаи трябва да се търси намаляване на бедността в тези страни и съответни инициативи. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за думите. Благодаря на господин Гьоренс за доклада и естествено благодарности към всички медици, които работеха в много трудни условия в засегнатите страни. Господин комисар, прав сте. Пулката, която можем да извлечем е, че когато няма добра система на здравеопазване в една страна, тя не може да се справи с подобен вирус като ебола. Затова въпросът е какво да направим, за да създадем такива системи. Какво трябва да се случи? Какво ще стане с програмите на Европейския съюз в бъдеще? Е, може ли да има промени в нашите общи програми с страните от Западна Африка? Изградихме нови клиники. Какво се случва с тях? Какво се случва с медиците в тези клиники? В Брюксел през април имаше голяма конференция и там бяха направени много обещания. Питам ви, защото неодавна се срещнах с един медик от Сиера Леона и той ми каза, че няма достатъчно лекари, има клиники, които се разрушават. Сиера Леона е една от най-бедните държави на планетата и е, в тази държава само кърмещите майки и децата между една до 5 години получават безплатно здравеопазване. Как може да има тогава достатъчно грижи за болните от вируса на ебола? Имаме нужда от е, програма от страна на комисията, улеснение за онези държави, които нямат е, добра система на здравеопазване. В Нью Йорк се казва, че всички трябва да имат добра система на здравеопазване, но е, това не не е така. Значи нещо трябва да се направи. Искам да разбера какво ще направи комисията. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да поздравя е, колегата Горен за неговия доклад. Е, какви са уроците, които може да извлечем от кризата с ебола. миналата седмица срещнах представителка на една неправителствена организация в Сера Леоне, организация, която работи за образованието и която се оказа на място по време на кризата, именно в общността, най-тежко засегната от болестта. И тя ми каза нещо много правилно. Тази криза ни помогна да видим по-ясно всички слабости на системата на здравеопазването. Е, тя добави, че се показва, стана ясно колко недостатъчно са е ресурсите, с които разполагаме. Необходимо е да се помогне на системите на здравеопазване в засегнатите страни. И а, е, трябва на всяка цена да държим обещанията си за финансиране на засегнатите страни. Благодаря за вашето разбиране. Благодаря. Не приемаме. А, не приемаме а, е, сини карти, казва председателят, защото сме много закъснели. Сега продължаваме нататък. Имаме 10 е, души записани за изказвания по процедурата спонтанно привличане на спонтанно изказване чрез привличане на вниманието на председателя. Но ще дам а, е, думата само на по един от всяка а, група. Благодаря, господин председател. Тази епидемия беше най-голямата, засегна толкова много хора, 23 е, души, 9000 е, загинаха. Също имаше жертви сред здравните работници. 1,2 милиарда бяха отпуснати от Европейския съюз за разработка на лечение и вакцина. Управлението на подобни кризи означава и добро управление на временна намеса, предоставяне на оборудване и обучаване на здравни работници. То също означава да се мобилизира и обществото. Е, информираността може да помогне да, за предотвратяване на разпространяването на заболяването. Бихме могли да направим много повече, чисто с оказване на подкрепа и разбиране на жертвите на тази епидемия. Следващият оратор. Госпожа Киничи за една минута. Благодаря, господин председател. Тази епидемия беше изключително сложна. Тя засегна Сиера Леоне, Либерия, Гвинея. Това се случи през 2014 година. Онова, което се случи в тези държави, показва, че има нужда от много помощ, особено когато става дума за системите на здравеопазване в засегнатите страни. Те са почти неразвити. Много е важно Европейския съюз да поеме ангажимент за възстановяването на економическото развитие на Африка и за развитие в Африка като цяло. Необходимо е освен това да разгледаме Европейския фонд за развитие и средствата, които отпускаме по силата на този фонд за тези засегнати държави без подкрепа, без гарантиране на добри медицински услуги, няма как да се справим с подобни бъдещи епидемии. Господин Мариас. През 2013 година Сиера Леоне, Либерия и Гвинея бяха засегнати от тежка епидемия от ебола. Бяха засегнати и други африкански страни, но не само кризата е, е бедата. Е, има системна криза. Тези страни живеят в дълбока бедност. Европейският съюз е, в усилията си да ограничи епидемията се оказа неефективен. Е, оказа се, че Червеният кръст и други организации са много по-подготвени да се борят с епидемията и кризата в Африка. Тоест, необходимо е да се получим от опита на хуманитарните организации. Необходими са научни изследвания за създаване на вакцина. Но това, за това ще е необходимо време. Необходимо е да се помогне на тези страни, за да могат те да изградят здравеопазването си. Благодаря. senhor presidente procurando lições na crise do ébola é. Благодаря, господин председател. Това е господин Ферейра. Много е важно да отчетем факта, че Международния валутен фонд наложи економии, които подронниха ефективността на системите за здравеопазване в тези страни, те се оказаха неспособни да спрат разпространяването на епидемията. Ние трябва да помогнем да се изгради е, безплатна система на здравеопазване в тези страни, да се обучат здравни професионалисти, да се предоставят лекарства на достъпни е, цени, да има чиста вода и добра хигиена в тези страни. И освен, че приветстваме международната, трябва да забравяме колко огромен пример даде Куба, изпращайки десетки здравни специалисти там. Господин председател, най-напред искам да поздравя колегата Горе за неговият анализ и за неговите предложения. Съгласно информацията, която имаме за тези страни, тъй като това е, е, е област, в която работят, в момента има е, два случая на ебола в един от центровете на Червения кръст. Какво правим? близо 2 милиарда евро даде Европейския съюз, но това не донесе подобряване на положението. И затова е необходимо да имаме гаранции, че може болниците и диспансерите, чиято задача е да се борят с епидемията, до тях да достигнат тези средства. Необходимо е да се работи повече за доказване на ефикасността на вакцините. А, виждаме а, с изненада, че една медицинска сестра, която беше болна от ебола, а, която а, бе излекувана, сега болестта се върна. Намира се вируса и в човешката сперма трябва да се върне доверието на хората на място, доверието в системите на здравеопазването в тези страни. Прекъсва е председателят. Благодаря. Лекари без граници. Наред с други НПО свършиха отлична работа. Те бяха там на място и се бореха с тази ужасна болест – и то преди политиците да започнат да говорят за нея. И когато най-накрая направихме нещо, го направихме много бавно. Просто наваксвахме. За всяка нова болница, която беше изградена, е, трябва да кажем, че тя се запълваше в рамките на няколко часа. Вместо да работим бързо и бързо да преустройваме съществуващи сгради на болници, ние работехме много бавно и кризата се задълбочи. Ето защо моето послание към държавите членки и към другите държави е следното. Следващия път разберете колко са спешни спешните случаи. Получете се от НПО, получете се от хората, които рискуват живота си, за да се справят с вируса на ебола. И нека да осъзнаем, че когато действаме бързо, не само спестяваме пари, но и спасяваме човешки животи. Господин комисаря има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази е, интересна, богата дискусия, за предложенията. И бих искал още един път да подчертая. Този доклад очертава важните полуки, които трябва да извлечем от е, епидемията. Всичките, всички ние се учим. И затова бих искал още един път да благодаря на Шал Горенс за неговата работа. Също а, бих искал да кажа нещо а, по въпроса за а, всеобщата а, система на здравеопазване. Съгласен съм с това, което беше казано тук. Споменал съм необходимостта от реформа на СЕ, Световната здравна организация. Такава реформа е абсолютно необходима, за да можем да сме готови за избухването на епидемия, било в Африка, било където и да е другаде. Затова трябва да работим за реформирането на СЗО. Защото тази организация ще бъде нашия най-важен инструмент за борба с следващата епидемия. Заедно комисията и страните членки трябва още един път разгледат помощта за развитие, особено помощта за здравеопазване в развиващите се страни. От проблемите, които проличаха в трите страни, става ясно, че Полуките, които извличаме от тази криза, ще бъде най-важната основа за бъдещите усилия на международната общност в тази област. Необходимо е, разбира се, и да подкрепяме тези страни, които най-много се нуждаят от нашата помощ. И много важно е да се изграждат здрави, устойчиви системи на здравеопазване, които да са подготвени за възможни бъдещи епидемии. Такива неизбежно ще има в бъдеще. Трябва по по да развиваме партньорство, което да е дългосрочно и целенасочено. Благодаря, господин председател. Благодаря още един път на Шал Горенс. Благодаря му за неговата работа, защото тази работа ще бъде основата за а, нашите бъдещи усилия, които ще а, е, стъпят на полуките, извлечени от тази криза. Благодаря. А, е, е, а сега давам думата на докладчика господин Гаоренс. Благодаря. Искам първо да благодаря на всички колеги, които се изказаха тук по повод на доклада. Благодаря а, за любезните думи, казани по мой адрес включително на комисар Сталинидец. Темата на настоящия доклад е много навремена, защото в край на кръщата тук става дума за живота и за смъртта и трябва да знаем, че това са много важни теми. От години ние настояваме, че трябва да се отпуснат повече средства за развитие на здравеопазването в развиващите се страни. Не сме изпускали никакви възможности по този повод. Е, и при обсъждането на бюджета, и при обсъждането на конкретни теми, да подчертаем колко важно е да се развиват и е, разви, е, научните изследвания в африканските страни, да отпускаме средства е, на тези страни да се, разраб... да се развиват те самите. Не сме изпускали нито един случай да подчертаем и на международно, и на световно, и на национално ниво колко е важно да се изграждат системи там. Е, във всички случаи са постигнали, е, има постигнати резултати. Не можем да стигматизираме е, международната общност, особено е, международните институции, които реагираха. Малко по малко нещата тръгнаха. През септември 2014 ние гласувахме според мен най-добрата резолюция, която някога е била прокарвана в Европейския парламент за здравните системи в развиващите се страни. И, скъпи колеги, тук не става въпрос да се, дали да се борим с ебола или с марарията. Става дума да се борим и с двете. И с спин, с всички подобни предизвикателства. Именно за това трябва да се отделят поне 20% от е, помощта за развиващите се страни за развитие на сектора на здравеопазването. Благодаря на всички е, колеги, които се изказаха. Други, някои от тях се изказаха с известна подигравка по тази тема. Но нека да подчертая накрая – че ние не можем е, да се успокояваме. Мишел Ривази каза ясно, е, вируса се връща. Той се връща в различни форми, е, оказва се, че се продава по различни начини, т.е. ние изобщо не сме стигнали до края на пътя. Трябва да бъдем изключително бдителни, да извлечем съответните полуки и да имаме малко повече увереност, че сега знаем малко повече в края на 2015, отколкото през март 2014, когато започнаха събитията. Благодаря ви и нека да ви припомня и последното си послание. Тук става дума също да се открие, е, така да се очертаят и отговор... тези, които са отговорни за разработването на нови е, лекарства. Не бива пазара да се остава да бъде единствената движеща сила. Ние сме в пазарна економика, но също така има области, където политиката трябва да поеме своята отговорност и политиците също за, в областта на здравеопазването трябва да работим съвместно, включително с съответните институции, за да се търси отговор на един толкова сложен въпрос. Просто е, не се занимах в подробности с тази тема, защото е твърде голям залък, но комисията трябва да се занимае и с този въпрос. Той е от ключово значение. Сега приключваме.